така че трябва да си оставим възможно най-много време за тази тема. Така че нека да започваме лека по лека. Първо, няколко уводни думи а, и през това време изчакваме да дойдат и останалите колеги. Доколкото разбирам, няма възражение срещу дневния ред, така че можем да го смятаме за прият. Днешното ни заседание се предава по интернет. Имаме превод на 16 езика. И ако нямате възражения, смятаме протоколите от 2 октомври и 9 и 10 октомври за прияти. Точка 4. Европейския корпус за солидарност. Становището, по което ще гласуваме, е получило 66 изменения. Става дума за инициатива, която има за цел да даде възможност на млади хора да доброволчестват в различни проекти, които са от полза за Европа, за хората в цяла Европа. Водещата комисия тук е комисията по култура и образование. Работим по становището съгласно правило 53, алинея 4. Имаме нова процедура. Реално доклад... няма докладчик и за това не е представено проекто становище. Вие сте подали някои изменения. И аз, като председател, в качеството си на председател на тази комисия, поемам задачите на докладчик по темата. Това е по тази тема. В Комисията по култура ще се гласува утре. Що се отнася до а, гласуването в пленарна зала, датата все още не е определена за него. Преминаваме към гласуването. Изменение 34 за, против, Отхвърля се. 33. За. Против. Отхвърля се. 31. За. Против. Приема се 32. За. Против. Приема се 35. За. Против. Отхвърля се 36. За. Против. Отхвърля се. 37 за. Приема се. 38 за. Приема се. 39 за. Приема се. 40 за. Против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Замекам гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. 41 за. Против. Отхвърля се 42 за. Приема се 43 за. Приема се 44 за. Против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за господин Капуто, който отсъства 45 за. Приема се 46 за. Приема се 47 за. Приема се 48 за. Про... Приема се 49 за. Приема се 50 за. Приема се 51 за. Приема се. 52 за. Приема се. 53 за. Против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Към гласуване. Край на гласуването. Приема се. 54 за. Против. Приема се. 55 за. Приема се. 56 за. Приема се. 57 за. Против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Забикам. Край на гласуването. Отхвърля се. 58 за. Приема се. 59 за. Приема се. 63 за. Против. Отхвърля се. 64 за. Приема се. 65 за. Против. Отхвърля се. 66 за. Против. Отхвърля се. Изменение едно. За приема се. 2 за, приема се. 3 за, приема се. 4 за, приема се. 5 за, приема се. 6 за, приема се. 7 за, приема се. 8 за, приема се. 9 за, приема се. 10 за, приема се. 11 за, приема се. 12 за, приема се. 13 за, против, отхвърля се. 14 за, против. Нека да направим проверка. Кра... Моля гласовите. Край на гласуването. Отхвърля се 15 за. Против. Отхвърля се 16 за. Против. Проверка. По изменение 16, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 17 за. Приема се. 22 за. Против. Отхвърля се. 23 и 24 за. Приемат се. 25 за. Приема се. 23 и 24. Ще направим проверка по тях. Моля, гласувайте. Замикам гласувания. Край на гласуването. 25 за. Приема се. 26 за. Приема се. 27 за. Против. Отхвърля се. 28 за. Изменение 30 за. Приема се. Преминаваме към крайното гласуване по становището с подадените изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Не знам на кого да благодаря, може би само на авторите на измененията, тъй като докладчик няма. Благодаря ви за гладкото гласуване. Сега преминаваме към точка 5 от дневния ред. Иван Яковчич е тук. Добре дошъл. Той е автор на становището. Всъщност, все още си спомням колко хубав беше този зехтин, който пробвах в Харватия. Така че се надявам, че той ще представи темата най-добре. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ако ми позволите, докато колегите а, все още шумят в залата, ще се възползвам от повода да благодаря на вас и на колегите от тази парламентарна комисия за доверието, което ми гласуваха с това, че ме избраха за докладчик по зехтина и другите кулинарни олия. Става дума за споразумение. Ако има споразумение е тук, по-скоро между комисията и съвет. И за това ви препоръчвам е, да... Е, щях да ви препоръчам да е, приемете препоръката, която виждате пред себе си, но нещата малко са се променили и трябва да променим работата си. те или иначе мисля, че би било добре да дадем своята позиция по Зехтина и другите а, масла и олия. с кулинарна употреба. Всяка парламентарна комисия прави собствена обосновка, отделна обосновка за своята част, за своето становище и в обосновката аз очертах развитието 2013 до 2017 година. Позволих си също така да добавя един елемент, който със сигурност ще насърчи дебата по положителен начин. А именно това, че се намираме в една нова фаза в разговорите в международен план за зехтина и маслата за готвене. И е добре да се възползваме от тази възможност за да се подобри положението на пазара, да се защитят и производителите, и потребителите. И трябва да намерим начин да въведем една допълнителна категория захтини, захтините от най-високо качество, които си позволих да а, определя като ам, качество премиум. Ам, има производители от Южна Европа, които произвеждат изключително висококачествени зехтини, и много голям дял от най-качествените захтини по целия свят идват от там. Има различни категории Е, е, например, категорията екстра вържин. Това е маслото, което е свежо е, пресовано и от екстра качество, вече твърде много се е разширила. Затова е добре да имаме допълнителна подкатегория в тази категория, която да е Extra Virgin Premium и в нея да се включват най-висококачествените зехтини от тази категория. Това е моето предложение. Така или иначе, трябва да вземем решение дали ще дадем своето съгласие за това международно споразумение. Аз съм за и ви предлагам да дадете и вие своята подкрепа. Благодаря ви, уважаеми колеги. Lamentablemente el señor Valcárcel, que hace las... Благодаря много, господин председател. Господин Валкарсел, който трябваше да е докладчик тази сутрин, не може да е тук. А, става дума за зехтините. А, с, а... И ам, от негово име ще заявя ам, ам, позицията като докладчик Сянка, че е действително е много важно да има регламентиране на пазара на зехтина, но е добре да имаме, да разберем каква е а, мотивацията за създаването на тази нова категория зехтини, които не само, че са екстра ми, ми са от категория премиум в категорията Extra Virgin. Нашите производители ни казват, че има ам, вече доста затруднения и въобще производителите, доста, а, потребителите се затрудняват, защото а, има категория, която е virgin, т.е. студено пресован захтин. Има следваща категория, която е екстра virgin, студено пресован екстра категория. Има сега предложение за трета. А, а, има много големи количества захтини, които се произвеждат и е, разбира се, е, от регионите, които произвеждат най-много зехтин, сигурно хората са добре запознати, но за хора като е, но за средностатистическия производител това може да е доста объркващо. Господин Дес, заповядайте. Зехтините на Бавария. Благодаря. Аз бих искал да чуя колегите първо, защото ние не отглеждаме маслини. Е, е, не съм се занимавала много с зехтина. но бих искала да заявя пред докладчика, който поде тази инициатива. Принципно можем да приемем идеята като цяло, но все пак да се създава още една категория малко ме обърква. В моята страна, в региона, който най-добре познавам, няма търсене на такава нова категория. Това ще затрудни производителите, защото се създава още една категория, ще затрудни потребителите, ще затрудни главните готвачи. Понякога, всъщност, веригата на производството добавя допълнителни описания а, с горчив привкус, мек вкус а, и така нататък, с, които само объркват потребителите. И честно казано, да добавим нова категория към категорията Extra Virgin – студено пресован захтин от е, екстра качество вече е доста объркващо. Има такъв зехтин екстра Virgin, който може да се купи за 4 евро. Но това не е свързано с производството, а с, е, е свързано с злопотребите на големите разпространителни вериги. И може би в някои страни определени качества хтин трябва да се разглеждат като нещо по-специално и да се настоява да получават по-висока цена на изкупуване, но това само по себе си не изисква създаването на чисто нова категория. Добавянето на нова категория не дава нищо на производителите. Може, може да е добре за, разпро... за веригите, които продават тези зехтини, защото те така от определени категории ще печелят повече, но за всички останали, за производителите и за потребителите, това реално не е от полза. Какво е основното? този студено пресован зехтин всъщност не е обработен с химикали и с термична обработка. Това е основното. И за това се присъединявам към колегата от Испания, която вече говори. И е, е, искам да кажа, че наистина такъв, такава нова категория просто не е от полза. Вече искахме е, ясно е, че трябва да има разделение между е, студено пресаване на обработен зехтин и другите зехтини, които са произведени със съответните е, химически процеси и добавки, но това вече е направено и допълнителна категория не се изисква. Господин Дес, заповядайте. Благодаря. Благодаря, че успях да чух двамата испански колеги, защото в началото е, на мен ми хареса предложението на колегата Якович. Ако има един такъв сегмент, премиен сегмент, е, аз не съм експерт по маслените, но мисля, че един такъв а, сегмент би бил нещо добре, добро. А, имаме е, в Германия един премиум сегмент, освен биосегмента и от него печелим около 20 милиона. Затова, според мен, предложението на колегата ми хареса. Пабло де Кастро ни покани на посещение в Испания. Когато човек погледне една маслина на 200 години, чувствата са много специфични. Това са стари дървета и мога да си представя, че маслото от тяхното, от, от, е, от едни такива дървета е висококачествено. качествено. 50 евро струва поддръжката на едно такова дърво за година, а на едно младо дърво, то подръжката струва 5 евро. Така че наистина е хубаво цената да е висока за маслото от тези дървета, за да може да, да, те да се поддържат. Затова в първия момент е, предложението на колегата Яковчич ми се стори доста разумно. Но в крайна сметка производителите на зехтин трябва да решат какво да направят. Ние в Бавария все още не произвеждаме зехтин въпреки климатичните промени. 5,50 euro mówią samo za siebie. Pan poseł Ferrand. И трябва да се има предвид, че има разлика между 50 евро и 5 евро. Ферант. Господин Тарант. Oui, Ferrand, voilà, comme le maréchal. Monsieur le Président, Господин председател, е, темата за Захтина е много важна тема. Е, тя беше отвлечена е, от някои обсъждания, свързани с митата. Много се радвам, че се подкрепя качеството, нормите, контрола, но за мен има още един важен залог – за зехтина и той е предотвратяването на измамите, свързани с происхода. По-настоящем, за съжаление, има твърде много измами и някои фирми, които пакетират зехтин и които събират различни сехтини и ги смесват, лъжат за происхода. Благодаря много. Не виждам други желаящи да се изкажат по тази тема, така че отново давам думата на господин Дес. Да, благодаря. Аз, а, ние не произвеждаме зехтин, но аз ползвам зехтин с голямо удоволствие и много ценя зехтина, откакто бях в Италия. Не може ли да има една прем... да, да въведем една марка премиум, която е, именно включва зехтин от тези стари дървета. Аз бих плащал повече именно за такъв зехтин. Това са стари дървета, те трябва да се поддържат, те трябва да останат. Става дума за старите дървета и аз бих се застъпил за една такава марка. Могучи привиш такива оливки, тако оливе по... Може би колегите, испанските колеги могат да е, си позволят да купуват бутилки е, ехтин по 100 евро. Това не е проблем. Господин Кастро. Благодаря. Само да поясня следното. Не се, се изказал до сега. Е, защото колегите вече коментираха. Трябва да направим разлика между няколко неща, Алберт. Първо, международните класификации. Ние сме запознати ясно с различните нива на маслиновите масла. Знаете много добре кое какво означава потребителите не могат да бъдат е, излагани. Но съществува и доброволна частна схема, с която да обозначавате вашето производство. Примерно производителя в Пулия си е, имат е, собствени, е, собствено указание за маслото, което произвеждат от много стари маслинови дървета, но то не е част от международната класификация. За това съм съгласна с, съм с Клара и, и е, Карл Хайнц. Нека, е, освен международната класификация, да има и частна независима схема, която да обозначава предимствата или категоризацията на маслата, идващи от различни области, нещо като указание на происход. Примерно, така както се казва, планински сирена. Тоест едно допълнително указание, което, разбира се, не променя цялата схема, защото в противен случай действително ще настъпи объркване. Добре, Нека да дадем думата сега на представителя на комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Яковчич за доклада. Много се радваме, че сте готови да застанете зад нас по това споразумение, с междуна... което е на международно ниво. Действително, става дума за едно ново споразумение в международен план и предлаганото е голям прогрес по отношение на разделянето на качествата на зехтините. Затова благодаря ви за подкрепата. И искам да подчертая, че определено се радваме да започнем с това споразумение – което действа временно в момента от 1 януари и се надяваме да влезе в действие следващата година. Е, следващата тема, която бе е обект на дискусия, сега е допълнителният стандарт за качество. Тук трябва да си признаем, че нещата съвсем не са прости. Има три категории екстра върчин, и, е, не, и останалите видове които се продават в Европейския съюз, но също и а, извън него като признати международни категории. Това са технически стандарти, които са описани в а, съответните приложения, но не са част от основното споразумение. За това и ние искаме да създадем една структура на категоризации за качество в Европа. Ние изнасяме не само висококачествено екстра върчин маслиново масло извън Европа, но и внасяме такива. Затова искаме да има някакви стандарти в контекст на Международния съвет за маслиновите масла. Разбира се, тази категоризация трябва да получи одобрението и на останалите наши партньори. Ние можем да я въведем, ако е необходимо. Аз е, лично считам, че е, за традиционните производители има много други начини да се рекламират а, техните специфични качества на производство, а, освен традиционните категоризации. А, 120 защитени указания за происход има защитани указания, географски указания и така нататък. Има отлични варианти за а, да се покаже на потребителя, че не става дума за смесица от различни е, е зехтини, а че се продава един висококачествен продукт без примеси. Ако мога да коментирам думите на господин Дес, е, всяко е, маслиново дърво е много красиво, но няма никаква гаранция, че то дава висококачествен зехтин. Е, необходими са съответните технически проверки, които трябва да установят съответните органолептични и химически съставки, което за нас е всъщност индикатора за качество. Също се коментира тук от докладчикът за е, споделянето на е, така, бремето в бъдеще на работата между комисията и съвета по международните споразумения. Не става дума само за настоящето споразумение. В такъв смисъл мога да кажа, че ние все още сме в процес на обсъждане – на темата между двете институции и съответно двата им правни отдела. Разбира се, оптимист съм и считам, че ще решим проблема по начин, по който ще ни даде възможност да бъдем достатъчно активни, включително и в съвета за маслиновите масла, защото това е най-значимия международен орган, който ни дава възможност да извеждаме нашия продукт на целия свят и да гарантираме най-високите стандарти, включително и на вноса. Благодаря. Благодаря. Господин Яковчич, имате думата сега. Уважаеми колеги, много е, се радвам да установя, че няма възражения срещу е, сключването на подобно международно споразумение за маслиновите и трапезни масла което означава, че нашата комисия приема становището. То е единственото правно, единственото правно задължаващо становище. Всичко останало е просто един висококачествен е, дебат, което съвсем не е изненадващо, естествено. Е, южните страни, аз разговарях с е, профсъюзите, които ги представляват в този отрасъл. Има много голям разнобой на мненията, това е напълно разбираемо, но смятам, че трябва да започнем дискусии и да се опитаме да решим проблема. Моето предложение не е единствения начин това да бъде направено, но трябва да се намери начин да защитим происхода, защото, както знаете, най-добрите зехтини се произвеждат практически единствено и само на територията на Европейския съюз. И производителите е, рекламират е, своя продукт като екстра върджин, но качеството понякога е под съмнение. Това, с това сме наясно. На европейския пазар има различни е, по качество е, маслинови масла, всички, които се наричат екстра върджин – за това искам да бъдат защитени най-добрите производители, а именно европейските, за да са удовлетворени и те, и производителите. Не мисля, че това ще внесе допълнително объркване на пазара. Защото ако има разнобой и в определенията, и в цените, това ще създаде още повече объркване. Производителите също се объркват от факта, че се плаща една и съща цена за различно качество. Във всички случаи благодаря на всички за дебата. Ето тук е мястото да обсъдим възможността за защитаване на нашите национални производители, а и всички, които произвеждат един добър продукт. Поне 50% от най-добрите производители са от Европа. Тази цифра ми е подадена от италиански колеги.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 Нямаме никакви е, проблеми с позицията, ще дадем съгласие. Комисията Инта е водеща в този случай. На следващото заседание ще приемем проекто становището. Водената, водещата комисия ще го приеме на 1 декември. с което приключваме тази точка и преминаваме към дебата за Брексит. Необходимо ни е няколко минути да подготвим презентациите, затова 5 минути прекъсваме, но не повече.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 Семинарът е организиран по наше желание, координирано с политическия отдел Б. Както знаете, има много малък напредък при преговорите с Брексит, по Брексит. Ето защо ние решихме да организираме семинар за въздействията на Брексит по отношение на ОСП, въздействията върху хранително-вкусовата промишленост. И така, е, за нас са важни търговските и институционални влияния и въздействия на Брексит. Нашето изслушване е разделено на три части. В първата част ще говорят Еулалия Рубио, Йорк Хас по бюджетните изражения и финансирането на общата сълскостопанска политика. Те са от института Жак Телор. На, във втората част ще се говори за търговията в сълскостопански продукти. Тук кураторите са Сесилия Делора и Жан Форе от Центъра за международно изследване и економическо моделиране в Париж. И третата част институционални въпроси за отношенията между Европа, Европейския съюз и Обединеното кралство. Ораторите тук са Алан Матиус. Той е бил и друг път оратор. Той е професор от много години. Е, добре дошли отново. <clears throat> Той е професор от Дъблен. И така, всеки колега ще има възможност за презентация от 20 минути. След всяка презентация, след всяка презентация ще имате възможност да зададете въпроси. И в края на семинара може да се говори по всичките три, три точки. И така. В края ще имаме по-общ дебат за Брексит. <clears throat> Мисля, че може да се придържаме към тези основни правила. Сега давам думата на нашите гости. Първият оратор е ораторът за бюджета, госпожа Рубио. Благодаря. Благодаря за вашата покана. Ние анализираме бюджетните последствия за Брексит. Бяхме помолени, помолени да говорим за общата селскостопанска политика. Ние ще говорим последните точки. Най-напред анализ на Брексит и израженията на Брексит върху бюджета. Така нареченият Брексит бил как е, това ще се отрази на многогодишната финансова рамка и как ще се отрази е, липсата на вноската на Обединеното кралство за европейския бюджет. На следващо място финансирането на общата политика за селско стопанство и на трето място препоръки. И така, въпросът е дали ще има определени бариери и да, определени негативни въздействия за бюджета на Европейския съюз. Може да има структурни изражения, може да има е, качествени изражения. динамиката може да се промени чрез липсата на Обединеното кралство, динамиката в съвета ще се промени. Тежестта на Обединеното кралство в европейската економика е по-голяма, отколкото приноса на Обединеното кралство в а, европейският бюджет. Така че дори да се увеличат разходите, в крайна сметка бюджетът на Европейския съюз ще е по-голям в относително в относително изражение. Това е важно да се знае, защото от, за, от политическа гледна точка това е важно. И накрая ще има въздействие върху собствените ресурси, защото излизането на Обединеното кралство ще промени системата на корекциите. Ако погледнем така наречената сметка за Брексит, т.е. това, което е, Обединеното кралство трябва да плати е, при излизането си за финансовите задължения, които са поети до момента от Обединеното кралство, тук трябва да кажем, че става дума за различни договори, споразумения. Някои от тях са, могат да, бъдат, да имат и временно изражение. И така, ние сме все още в първата фаза на преговорите и вие може би знаете, че тази първа фаза още не е завършила, няма финансово споразумение за момента. И има много големи разлики между двете страни, не само за е, това какво трябва да се плати, но и по правните въпроси, свързани с сметката. През юни 2016 година бе публикуван списък от финансовите задължения на Обединеното кралство, бе публикуван и принципа за изчисление на тези задължения. Няма още ясни цифри, има общи изчисления. И те са между 55 и 75 милиарда. От друга страна, Имаме много ясен ангажимент от страна на Тереза Мей в Флоренция. Го каза тя, че ще поеме ангажимент да плати е, своята сметка, така че нито една страна да не трябва да увеличава своята вноска до края на Брексит и тя говореше за 20 милиарда. Така че виждаме, има големи разлики между цифрите. Много се говори за тези разлики, но, както казах, тук става дума не само за цифри, а и за други фактори. И така, съществото, същността, естеството на сметката – която трябва да се плати от Обединеното кралство, е един от тези фактори. Обединеното кралство казва, че може да увеличи сумата. Въпросът е обаче, че те искат да свържат плащането на парите с едно временно споразумение. От е, перспектива на Обединеното кралство е по-лесно да се е, представи плащането като временно плащане. От наша страна обаче трябва да сме много внимателно ни да свържем плащането с едно временно споразумение защото това ще даде възможност на Обединеното кралство да играе с тези плащания във втората фаза. Няма да навлизам в подробности за задълженията, имам обаче да кажа, че се говори за пенсии, за много поети и неизпълнени задължения. и задължения свързани с настоящата многогодишна финансова рамка. Има някои противоречиви въпроси, т.е. Европейският съюз трябва да плати за всички разходи, свързани с многогодишната финансова рамка, които още не са бюджетирани, т.е. не са залегнали в а, да залегнали в годишните бюджети. Тук става именно дума за неизпълнените поети задължения. Има и много противоречия дали Обединеното кралство трябва да плати за всички задължения по многогодишната финансова рамка. Така че, трябва да се видят какви ще са задълженията, дали това ще са задължения от консолидираните отчети и задължения от годишните бюджети. Освен това, става дума за съпътстващите задължения. Това са задължения, които ще бъдат материализирани в бъдеще, Обединеното кралство трябва да плати в началото на отчетните периоди. И така, от перспективата на многогодишната финансова рамка и общата селскостопанска политика и нейното финансиране, трябва да кажем, че Обединеното кралство – представя различна перспектива. В момента е, Обединеното кралство иска да плати главно неизпълнените поети задължения. Ако Обединеното кралство реши да плати задълженията, които още не са бюджетирани, в периода 2019 и 2020 година и признае само тези задължения, които са включени в консолидираните отчети, Това означава, че ще става дума за структурните разходи и няма да става дума за EFG разходите. Вероятно, Обединеното кралство ще плаща вноските си до 2020 година но няма да иска да плати неизпълнените поети задължения за 2020 година. Ще плаща за общата селско-стопанска политика, вероятно до 2020 година, но нещата за многогодишната финансова рамка за следващия отчетен период са отворени. И така, структурните въздействия – какво ще стане, когато Обединеното кралство престане да плаща своята вноска? Трудно е да се изчисли това, защото вноската на Обединеното кралство варира от година на година. Аз взех при моите изчисления една средна стойност и, и, и тази цифра е около 10 милиарда на година. Ние смятаме, че ще има хард Брексит, т.е. това е нашия сценарий при нашите изчисления. Т.е. това е най-лошият възможен сценарий за 10 милиарда на година. Как да се запълни тази, тази пропаст в плащанията, този недостиг? Има различни сценарии. Ето, първият сценарий е когато се увеличат вноските на държавите членки, втория сценарий е намаляване на разходите и също така помислихме какво ще стане, ако няма споразумение по, спор, по, по преговорите за МФРМ. Има и смесени сценари, например увеличаване на вноските и намаляване в същото време на разходите, но тези сценари не сме ги анализирали. И така, първия сценарий. Какво ще се получи, ако има увеличени разходи? Виждате на графиката <clears throat> е относителното увеличаване на вноските и нетния баланс. Виждате, че най-големите вноски, че, най- че най-големите донори ще трябва да плащат повече и ще бъдат най-много засегнати онези, които имат ребат върху рабата – тъй като няма да има рабат за Обединеното кралство и ще има корекция на рабата. Това ще окаже влияние върху Австрия, Германия, Холандия и Швеция. Тоест, този сценарий ще окаже негативно въздействие най-вече върху тези държави. Втория сценарий, ако се намалят разходите. Графиката показва, че ще има големи трудности, т.е. 10 милиарда в бюджета, как да се покрият тези 10 милиарда, като се намалят разходите. Първата колона, първата колонка дава намаляване на разходите при различните програми. Това означава по-малко разходи за програмите с 20%. Това ще се равнява на целия бюджет за Хоризонт 2020. Така че това са много пари. Това ще е много труден сценарий, ако искаме наистина така да запълним недостига от вноската на Обединеното кралство. Третия сценарий – е ако нямаме споразумение по МФР. И така, е, и тук има два, две възможности. Ако има споразумение с, по Брексит преди 2020 година, но ако споразумението е да има вноски до 2020 година и няма споразумение с Обединеното кралство, има член <clears throat> в договора, който се казва, че МФР трябва да има, трябва да се преосмисли, ако има промяна на договорите, но това не е ясно как ще стане. Знаем, че според договорите ще трябва да се поддържат праговете на, в бюджета, каквото и да става. Тоест, ще има големи трудности бенефициентите да получават вноските, на които са свикнали. Как ще стане това, не е ясно. Сега давам думата на моя колега сега ще навляза в подробности. Какво означава това за общата селскостопанска политика? Как може да покрием а, пропаста в бюджета? Първо, каква сте статуквото? Какво виждаме тук? Балансите в милиони евро. Виждаме, че ОСП има голям дис дистрибуционен ефект. Пет, пет основни получателки – Полша, Гърция, Румъния, Испания и България като нетни получателки и е, две е, големи нетни вносителки – Великобритания и Германия. Така че въпросът е какво се случва, когато излезе Великобритания. Както колегата вече спомена, е, Брекзит може да се отрази на ОСП дори преди 2020 година. По-настояще не се знае дали ще стане това. Но при всички положения от 2020 нататък със сигурност ще остане а, недостиг, който трябва да бъде запълнен. Въпросът е как ОСП може да допринесе а, за бюджета. Не може просто да се изчисли недостигът на приноса от Великобритания. 3 милиарда годишно. Общият недостиг ще е 10 милиарда. Има различни програми, защитени в различна степен. И по-големите програми могат да пострадат от по-големи съкръщения. Въпросът кои програми ще получат по-големи съкръщения, кои по-малки е политически ние можем да разгледаме нещата от техническа гледна точка и да видим какво ще е въздействието. Това не са предложения за реформи, а са просто различни варианти, като иллюстрации. Ако се запазят плащанията на настоящото си равнище, трябва вноските да се увеличат. Отдолу виждате абсолютните стоености в милиони евро, отгоре виждате е, въздействието върху е, плащанията. Виждате, че по-големите и по-богати страни са по-силно засегнати, тъй като вноските се основават на, на брутния национален приход. Но това не е достатъчно. Е, Швеция и Холандия, например, ще бъдат по-тежко засегнати поради поради отстъпката, ребата, за разлика от Италия, която не е толкова обвързана с тази тема. И тук виждате политическото въздействие по-големите вносители ще трябва да платят повече, докато нетните получателки остават незасегнати. За пореден път се задълбочават разликите между нетните вносителки и нетните получателки с изключение на Полша, няма против... но 3 милиарда няма да са достатъчни. Ако, има, ако се загубя 3 милиарда, това ще намали противопоставянето между нетните платци и нетните получатели, но това няма да е достатъчно. 10 милиарда, ако се орежат, тогава нещата изглеждат съвсем различно и промените значително ще се отразят на някои от победните държави членки, като Румъния, България, Литва, нещо, което от политическа гледна точка е проблематично. Ако това се случи обаче, настоящите нетни платци биха спечелили. Тоест отново ще имаме намаляване на дисбаланса. Тук има и подробности за типовете съкръщения. Може да се направят някои адаптации при съкръщенията, така че най-бедните страни участнички да бъдат по-малко засегнати. И така, по-настоящем още нямаме яснота каква, какво ще е съкръщението на средствата по ОСП. Е, дали е, ще има съкрещение, дали ще е 3 милиарда, дали ще е повече. Не е ясно също така как ще се действа. Ако се увеличат вноските, това увеличава дисбаланса. Ако се ако не се увеличат, това пък е, засяга най-бедните държави членки. Това са различните варианти, които виждаме за сега препоръките. Европейския съюз трябва внимателно да работи, когато обвързва споразумението за Брекзита с споразумението за преходния период. Първият приоритет трябва да се, да се намали въздействието на Брекзит и да, трябва да се говори за цялата система за финансиране на европейския бюджет. Графикът е доста а, тежък и затова трябва да се работи още сега по обсъждането на основните понятия, на които трябва да стъпят мерките. Да кажем, европейската добавена стойност. Благодаря. Dobrze, że na koniec Pan powiedział o jednym pozytywie. Dziękuję bardzo колеги. Радвам се, че накрая казахте, че има някакви положителни въздействия, въпреки че не сме сигурни дали ще се постигнете. Въпроси. Господин Агниус, заповядайте. Благодаря, господин председател. Това, което ме безпокои за този е, документ е, предположението, че Европ... Е, Великобритания ще даде големи суми на Европейския съюз, защото е решила, че ще го напусне. Няма подобно, подобно нещо в Лисабонския договор. Да, не пише, че страна, която напуска, трябва да си плати за това. Тоест, правно основание няма. А, е, може да се каже, че е, британският накоплатец трябва да поеме ангажимента до 2020 година, тъй като той вече е поет и да покрие пенсиите на служителите, които вече имат пенсии от тук, е, като служители на парламента, съвета и комисията. Обаче има много други елементи. Европейската инвестиционна банка. Дали сме огромни заеми на страни в еврозоната, които се сблъскват с затруднения. И това са страни като Гърция и Португалия. Това е заем. Трябва да си получим обратно парите. Като нетен вносител имаме дори а, капиталов дял от испанските магистрали, така че можем да искаме да си получаваме процент от таксата, която хората продължават да плащат по испанските магистрали много години напред. И като се вземат преди всички тези неща, нищо не дължим на Европейския съюз. Ja myślę, że to możemy, może Unia ma zapłacić tej chwili Brexit. Е, е, е, може би Европейския съюз направо трябва на вас да ви плати за удоволствието, че напускате. Господин Лазо, благодаря. Много се вълнувам от въздействието на Брекзит върху економиката на Франция. Знаете, че по-настоящем вносно-износния баланс на, на Франция е отрицателен, с изключение на селското стопанство и затова селското стопанство не трябва да се пропуска. То от огромно значение. Освен това, преговорите за Брексит все още не напредват и все още не е ясно как ще се работи по економическия търговски обмен дали ще е в контекста на СТО, дали ще е в контекста на Европейската зона за свободна търговия, дали е, ще има други е, типове е, търговски обмен. Доста се безпокоя как ще стоят нещата. Ако ми позволите, нека да ви припомня, че въпросите за търговията са включени в следващата точка. Затова, ако задавате въпроси сега, по-скоро говорете по първата точка – бюджета. Господин Фланеган, благодаря много. Като депутат от Ирландия, изключително много се вълнувам от темата, която обсъждаме. Е, цифрите, които изредихте, показва, че има опасност да се сблъскваме с доста трудности, но всичко зависи от това как ще решим да действаме. Дали съкрещенията ще са 10 милиарда или 3 милиарда, нещо, което може да ни помогне политически, би било а, гражданите на Европа, които са данакоплатците, да виждат полза от а, разходването на тези средства. А, ако не се виждат техните ползи, няма как да бъдат убедени политиците да продължат да насочват средства към бюджета, ако той не постига резултати защото те трябва да представляват позицията на гражданите. И така, много е важно, ако средствата, да, много е важно как се разходват средствата, да не отиват към богатите собственици на земя, които експлуатират онези работещи на земята им ако средствата отиват, не отиват към онези, които действително обработват земята, тогава няма никакъв шанс. Е, трябва средствата да отидат при обикновените хора. Те са за тях. На много политически групи казват, че 80% от средствата отиват при 20%, отиват от 20% от селските стопани. Трябва да се променят нещата. Средствата трябва да отидат при действителните фермери, а не при богатите а, собственици на земя. Благодаря, господин Фланаган. Бихте ли а, се придържали към темата. Всъщност ние сега не обсъждаме точно за какво се разхожда бюджета, защото това ще се обсъжда по-късно. Сега говорим за въздействието на Брекзит върху бюджета. Коментари без микрофон. Пан Посел Господин Дес, благодаря. Благодаря на колегите, които се изказаха. Благодаря за презентациите. Е, ясно е, когато Брита... Великобритания напусне Съюза, ще има по-малко пари. Това е ясно. Сега как това ще влияе върху селскостопанската политика? Добре, видяхме различните сценарии. Ако имаме по-малко пари, едно нещо не бива да се случва. Тоест, е, кап, е, ОСП не бива да бъде ощетена. Ако имаме съкръщения, то тези съкръщения трябва да са равни навсякъде процентуално във всички области. Това е моята, по, по моето политическо послание, което искам да изпратя. Сега как ще се разпределят парите, това е друга дискусия. Ще имаме достатъчно време да я проведем. Но въпрос към двамата експерти. Виждате ли възможност, но и това е политически въпрос, виждате ли възможности Европейския съюз да получи допълнителни средства. Не може държавите членки да не плащат, когато дават непрекъснато повече задачи на Европейския съюз. Ето в Германия има правителство, което непрекъснато иска Европейския съюз да изпълнява допълнителни задачи. Господин Шойбле беше в Брюксел и той направи няколко намека в тази посока например границите или други области. А, това са общи европейски задачи, които трябва да се финансират. Ние в а, Комисията по селско стопанство не се занимаваме с бюджета. Това е задача на други органи и на държавите членки, но а, е, естествено, интересуваме се какво ще стане с бюджета. На господин Агню искам да кажа. В европейското селско стопанство ще настъпи разнобой в конкурентоспособността в европейското селско стопанство, защото последната забележка на господин Агню не беше съвсем правилна. Конкуренцията ще бъде в полза на британските фермери след излизането. Благодаря. И аз искам от своя ред да благодаря на нашите двама гости за тяхната презентация. Що се отнася до бюджета? колегата Бердас тук коментира. Вие предлагате три евентуални сценария или да се увеличи е, вноската, или да се намалят е, разходите, или е, да се е, намалят разходите повсеместно. Но вие не говорите нищо за собствените средства. Не, не мога да разбера защо. оставяте а, е, този вариант в резерва. После. В, е, по темата Брексит ние в момента не можем да я разграничим от е, всички нови предизвикателства, пред които се изправя Европейския съюз. Например, миграцията, общата политика за Съюза по отношение на отбрана, е, да речем и също за темите за социална хармонизация и данъчна такава. За това бюджета, както казахте, да, трябва да може да се структурира така, че да поеме всички тези нови предизвикателства. И ако не търсиме собствени ресурси, говорите за 1% увеличение на националната вноска, бюджета няма да може да си изпълни ангиж... ангажиментите. Е, тогава и кохезионните средства и ОСП ще трябва да е, се опитват да се справят с предизвикателствата. Тоест, ние имаме една обща политика, която е много-много по-глобална, отколкото отделните политики. Освен това, по отношение на ОСП в момента казвате, че няма а, вариант по който да може да се отчете а, въздействието на Брексит. Значи, в края на краищата е, се обръщате към нас с така призив да не мислиме по последствията за бюджета, защото те не могат да бъдат измерени. И тук преминаваме само към политическата визия обаче на масата трябва да се поставят основните, съществените въпроси. Как е, ще се е, постигне увеличение на бюджета? Не може е, този бюджет да остава в недостиг. Какви са техническите възможности? Така, в края на крещата, ако един механик работи по една машина, той трябва да може да предвиди какви са последиците и възможностите за коригирането. Państwa, prosiłbym, abyśmy nie przekraczali dwóch minut. Dwóch minut. E, Имайте предвид, че е, вашите изказвания следва да се ограничават в рамките на две минути. Виждате си времето на екраните. И е, в момента, в който останат последните 10 е, секунди, ще започне да мига звездичката на екрана. Госпожа Агилера. Чух е, поставен тук един от въпросите, който и аз исках да задам, а именно по отношение на недостига на средства. Вариантите са да се увеличат е, вноските или други Ние следва да разглеждаме и собствените средства. Европейския съюз трябва да намери начин да ги увеличи, примерно посредством данъчно облагане. Какво е вашето мнение по този вариант и въобще обсъждали ли сте го? Още нещо. Казвате, че може да има въздействие е, върху плащанията на Европейския фонд за селско-стопанско развитие. Това са плащания по първия стълб. Може ли да коментирате как е, ще се отразят? Как ще се отрази Брекзит на тези плащания, защото ние трябва да можем да обясним на земеделските стопани. добре да се знае как ще се отрази това на плащанията през 19 и 20 година. Председателят Някои от въпросите обаче са свързани с политически избор, примерно как ще се разбре, е, раздели недостига, кой ще поеме най-много от него. Госпожа Магинес, благодаря а, за, на експертите и представените цифри. Голяма част от нашите въпроси са политически и не мисля, че могат да получат отговор от нашите гости. Но вие предупреждавате, че Европа трябва да внимава да не обвърже споразумението за, с а, преходните разпоредби. Обаче в момента, така, от това, което чувам от преговарящите и в общественото пространство и в частен план, а, плащането се обвързва, плащането от страна на Обединеното кралство се обвързва с окончателното споразумение, т.е. отишло се дори една крачка по-нататък. Според мен, когато имаме подобни цифри, ние си даваме ясна представа е, за какво става дума. Уважавам е, е, така идеята, че имате огромни познания по селско-стопанските въпроси, но примерно не виждам никакъв призив за солидарност което е основна тема. Европейския съюз е създаден за солидарност, така че тези, които получа... имат по-малко, да се развиват и да стават по-силни. За това е, е и Европейският съюз. А тези, които не го разбират, са свободни да напуснат, но нека да останем с достоинство. Thank you very much, Chairman. Um, uh... Господин Николсон. Благодаря, господин председател. Огромно е предизвикателството пред нас, няма никакво съмнение. Но ако трябва да бъдем реалисти и да се обърнем с лице към реалността, когато господин Барние говори в Ирландския парламент ние, специално в Ирландия, имаме най-големи трудности, защото нашата граница между Република Ирландия и Северна Ирландия, в момента в който Обединеното кралство напусне, това ще стане граница между Обединеното кралство и Европейският съюз. И разликата е гигантска господин Барние ясно каза, че ще има последици, ще има проблеми, ще има трудности. И на господин Агньо бих казал, много рядко се съгласявам с неговия лидер на партията, но той в пленарна зала излезе с една реч и каза на господин Юнкер, ако не дадете на Камерън достатъчно аргументи да се бори е, за референдума, е, ще стане голям е, проблем. И именно с това се, спр... се случи. Тоест, неотстъпчивостта ни в миналото създаде проблемите в момента. Затова нека не проявяваме същата неотстъпчивост в момента, за да не създадем проблеми в бъдеще. Може да да, това може да доведе до сериозни а, е, драми. Много с голямо внимание изслушах представенията на нашите гости. Може би, може би да коментирате така динамиката на преговорите между Обединеното кралство и Европа какво ще означава една смяна на тази динамика? Как ще остане съотношението е, за север-юг? Как всъщност, според вас, е, е ще може да се опрости европейския бюджет. Може ли да ни предложите някакви е, решения? Аз е, лично не искам да видя Европа е, останала в пълна бъркотия заради нашето излизане. Господин Карти, благодаря на председателя за организирането на този дебат и за публикуването на изследванията. Според мен, е, ние доста изоставаме защото, е, с темата, защото много отрасли вече усещат е, последиците от Брексит. Примерно в финансовия сектор в Ирландия това се случва и смятам, че ще става още по-тежко. Тук става дума, разбира се, само за земеделието. В Ирландия ще има шокове и в технологиите, и в други сектори. В всички сектори всъщност ще има силно засегнати, но като че ли най-засегнати ще бъдат земеделските производители в Северна Ирландия и след това в е, е, южната част на Ирландия. Мисля, че трябва много добре да си да дадем сметка за това. Парламента прие много твърда позиция в такъв смисъл и нашата комисия трябва да бъде много твърда, защото реално ни заплашва катастрофа и не смятам, че е твърде силно казано. Ние имаме обща граница, географски сме непосредствено разположени едни до други и в много случаи индустрията в Северна Ирландия е силно интегрирана с производство в Република Ирландия и всяко разбиване на тези връзки ще бъде катастрофално. Е, Проблема с е, достъпа, който ще се е, породи, ще е много сериозен. Трябва да бъдем твърди, честни и трябва всеки земеделски производител в Ирландия да е наясно какво ще се случи трябва да се намери така, че Северна Ирландия да остане в общия пазар. Разбира се, по-добре е цялото Обединено кралство да остане, но поне Ирландия трябва да бъде защитена от последиците на Брексит. Uh, Um, as someone from the UK who was on the Remain side of the campaign, um, I feel... Аз а, е, е, винаги съм бил на страната на тези, които искат да останат. И е, искам сега, като чух всички тези е, цифри, да поднеса едно искрено извинение за това, че изгубихме референдума, защото виждаме толкова тежки коментари в момента а мен лично това силно ме е, разстройва. Ще има сериозни последици и в Обединеното кралство, и в Европейския съюз. Е, и ние подкопаваме е, солидарността именно заради това, че има, е, ще има много по-малко пари. Искам особено да се извиня на Република Ирландия. Помня, е, когато с дете отивахме с майка ми да пазаруваме и аз посягах да взема едно масло от е, супера и тя казваше, не, не, не, това е ирландско, трябва да купим. И аз се попитах защо и тя каза ми след всичко, което ние англичаните нанесохме на ирландците, най-малкото, което можем да направим е да купуваме тяхното масло. И е, в такъв смисъл ние трябва да защитаваме тяхното производство. Имам въпрос много така силните фигури, кои, е, цифри, които ни поднесахте в момента, не трябва да а, е, ни карат да забравяме факта, че в края на краищата става дума за производство на храна. Е, запознати ли сте с проучвания, които да отчитат последиците от Брексит върху производството на храни? Ако бюджета се намали с 9, 10%, с 10% ли ще се намали производството? Значи, ако се дават по-малко пари за селско-стопанска политика, вероятно ще се намали производството. Не е лошо да можем да кажем на обществото какво ще се случва. Може ли да имаме някаква цифра за това с колко ще се намали е, селско-стопанското производство? Това за нас като политици би било полезно. Hvala за беседо. Najprej iskrena zahvala za to študijo oziroma te študije, ki jih danes imamo na mizi. Sam sem vedno pristaš tega, da je potrebno. Благодаря. Благодаря за презентациите. Аз винаги съм искал да зная как ще завършат преговорите. И за съжаление установяваме сега, че нещата не вървят на добре. Би, трябвало, би, би било хубаво да, да имахме тези изследвания по-рано. Сега е, става ясно какви ще са цифровите изражения за бюджета. Ясно е, че ще трябва да работим много повече, много по-добре по-старателно по темите Брексит и МФР, за да може да финансираме общата селско-стопанска политика. Естествено, тук може да подобрим нашата работа и Брексит може да бъде наш шанс да помислим отново за солидарността в Европейския съюз. Солидарност между регионите. Също така не бива да забравяме, че когато има свободни пазари, нетните износители печелят. Това всичко трябва да бъде взето предвид при нашите размишления по Брексит. И наистина солидарността трябва да вземе превес в Европейския съюз. Какво прави Европейският съюз? вноските са от 1% от БВП. Може би трябва да увеличим вноските 1,2-1,3%. Това е, ако искаме да имаме солидарност. И така, казва председателят, давам думата на експертите за, тяхна, за техните отговори. 10 минути имате общо. Благодаря. Благодаря за вашите интересни въпроси. Мога да отговоря на няколко въпроса, а именно въпросите за собствените ресурси, новите ресурси, е, увеличаването на вноските. По тези въпроси ще говоря. Най-напред производството. Може би, е, когато говорим за производството, професор Матио е човекът, който трябва да ви отговори. Сега, за по-доброто разходване на средства, естествено това ще ви помогне. Ще помогне по-доброто разходване на, на средства, особено ще помогне на нетните донори. Сега реформата на системата за собствени ресурси. Ние го препоръчваме. Искам да кажа няколко думи за това. В началото на тази година Марио Монти и неговата група публикува много интересен доклад за реформирането на системата за собствени приходоисточници и че всъщност Брексит тук може да се окаже шанс ние наистина смятаме, че трябва да се работи точно в тази посока. В същото време, вярно е да се уточни, че националните вноски са, се вливат в собствените ресурси и привличането на, на допълнителни ресурси няма изцяло да решат проблема за нетния баланс. Зависи Откъде ще дойдат тези ресурси? Докладът Монти представя някои интересни идеи, като например данък върху CO2 емисиите, данък върху електричеството, но държавите членки могат винаги да включат тези е, средства в нетния бал, баланс. Така че много зависи и как ще се разходват тези пари. Ако се смята, че те се разходват разумно за целия Европейски съюз, те ще имат приемливостта, ще се ползват с добро око е, от, от хората, но в противен случай те няма да бъдат прияти. И така, на следващо място, не става дума за увеличаване, за огромно увеличаване на вноските. Голямото увеличение ще дойде за нетните донори. Естествено, политическият дебат ще бъде много труден. Германия, Австрия, първата реакция беше ние плащаме така и така много, няма да плащаме повече. От, от една страна имаме шанса да се опрости бюро, бюджета, и да се премахнат всички рабати. Това би било чудесно, но ще е много трудно това да се направи заедно с увеличаването на вноските. Защото това е от политическа гледна точка много трудно защитимо. Ел... Еолайла. Да, ние предложихме този сценарий за увеличаване на собствените ресурси. Естествено, ние мислихме и се застъпваме за реформата на системата за собствени приходоисточници. Това е най-доброто. Но ние сме скептични да се прави тази реформа преди 2020 година. Ако се погледне предложението на Комисията за реорганизиране на финансите, човек има впечатление, че собствените приходоисточници се вземат като най-лесния начин за преодоляване на проблемите. Но времето за одобряване на последната система от собствени ресурси беше 3 години, а ние имаме само година и половина за да реагираме. Тоест, е, година и половина за да се проведат преговорите и да се създаде една система с много промени, свързана с собствените приходоисточници. Така че аз съм малко песимистична по отношение на на времевия график, а няма да може да се създаде една нова система до 2020 система. Европейския парламент би трябвало да се подготви още от сега с идеи за е, по-реалистичните сценарии които, за които говорим. Например, увеличаване на вноските и намаляване или намаляване на разходите. Сега за динамиката на преговорите. Как може да се промени тази динамика? Ако се изпълните последните преговори по МФР, Европейският съюз предприе и предприема по принцип радикален подход. Последния път имахме ниски прагове на плащания и то точно заради Обединеното кралство. Това е иронично, защото ако в крайна сметка се появят много неизпълнени поети задължения, то това ще е именно заради Обединеното кралство, защото то намали праговите стойности. И така динамиката точно заради това може да се промени и то динамиката може да, т.е. промяната може да дойде от нетните донори. Естествено, с е, недостига в бюджета поради Брексит, е, преговорите също могат да, да тръгнат в друга посока. Но въпросът не е лесен. Сега за влиянието върху директните плащания и втория стълб. Тук има две позиции, а именно как разходите и задълженията могат да бъдат включени в сметката за Брексит и годишния бюджет. Някои казват, че в сметката за, за Брексит трябва да се включат задълженията, които не се включват в консолидираните отчети, защото това са задължения, които се полагат на Европейския съюз. Тоест, това, това се отнася до структурните фондове. Имаме една програма, имаме бенефициент, който е подписал получаването на парите. Затова това е задължение на Европейския съюз. И директните плащания не се включват в тези задължения. Но след речта на Тереза Мей в Флоренция, където тя каза, че тя приема да плати за всички задължения на Обединеното кралство, свързани с настоящата МФР, остава все пак отворения въпрос дали Обединеното кралство ще покрие неизпълнените поети задължения и неизпълнените поети задължения до 2020 година. Виждаме обаче, че Обединеното кралство не разбира същността на тези задължения. Още от самото начало Обединеното кралство казва, че тук няма правно основание за плащане. Това всъщност е политически аспект, не правен. А, Европейския съюз всъщност моли за един, едно регулирано оттегляне на Обединеното кралство и да не се провокира хаос за оставащите държави членки. Това е логично. И това е политическа отговорност, политическа отговорност на държавата, която се оттегля, т.е. отговорност към многогодишната финансова рамка. виждаме първи стъпки, виждаме осъзнаване от страна на Тереза Мей на проблема – Но въпреки това, тези противоречия остават, а именно опасността опасността от свързване на плащанията с преходното споразумение. В заключение, моето лично мнение, че не може Обединеното кралство да използва плащането в по-нататъчната втората фаза при преговорите, като разменен чип, като, като условия за, за постигане на по-нататъчни резултати. Това би било лошо за Европейския съюз. Благодаря, казва председателят. Сега продължаваме към втората част на семинара, а именно селскостопанската търговия между Европейския съюз и Обединеното кралство, възможни влияния от Брексит. Ораторите са Сесилия Белора и Жан Форе от Центъра за международно изследване и економическо моделиране в Париж. И така, ще се занимаваме с търговията и ще ви помоля последващите въпроси да са свързани именно с този въпрос. Всеки имате двамата 20 по 20 минути. Е, извинявайте, общо 20 минути. The main of the... Благодаря. Аз ще ви представя а, заключенията на нашия доклад на базата на анализ между търговските отношения между Европейския съюз от 27 и Обединеното кралство. И после колегата Жан Фуре ще ви представи един обзор от основните резултати от извършени от нас симулации – за а, евентуалния свят след Брексит, когато, ако няма споразумение с Обединеното кралство. Статистиката може да е много показателна за това, кои ще са основните страни, основните области, засегнати от Брексит. И страховете като цяло е, че ще се получи една липса на симетрия. Обединеното кралство – е, е втората економика е, в Европейския съюз като БВП и доходи и трета по отношение на, на износа. Но а, е, така тя като страна малка спрямо 27-те останали, за които има, има 5 пъти по-малък БВП. Но Обединеното кралство си остава една богата страна, много близко разположена до Европейски съюз от 27 члена. И тези цифри показват конкретни положения за някои страни, за някои сектори, в които Обединеното кралство е ключов партньор. И при един твърд вариант на Брексит те ще бъдат засегнати сериозно. Какви са статистиките по-точно? Всички цифри, които виждате и които се съдържат в доклада, са усреднени стойности за 2013-15. Ние се опитахме да базираме анализа си на своего рода средна година, за да отстраним така конкретни е, въздействия на отделните години. Във втората таблица са показани двустранните търговски потоци между е ЕС-27 и Обединеното кралство. Около 47 милиарда годишно са е, земеделските стоки и около 11%. Общата, общия поток възлиза на 214 милиарда. Тоест, дори е, да има е, въздействия, макровъздействията всъщност се диктуват главно от производството, от индустриалното производство, а не от земеделското. Търговския баланс е положителен за ес 27, както за индустрията, така и за земеделските и хранителни продукти. Обединеното кралство е, има основна роля в е, експорта. 9% всъщност той отговаря за износа на ЕС. За ние ще разглеждаме само износа, за да бъдем и по-кратки. Но в доклада се съдържат и е, данни за вноса. Ако искате, можем да ги обсъдим по време на въпросите и отговорите. Задава се въпроса, кои са основните сектори на износ към Обединеното кралство, които могат да бъдат засегнати от Брексит. Тук имате таблица, която ви показва основните е, отрасли. Правим една отчитане на стоките по е, данни на СТО. Основно износа от Европа към Обединеното кралство са хранителни продукти. Е, фуражи и обработени е, храни. Около 17 милиарда е, възлиза износа годишно. Следва износ от е, месо и млечни продукти, говеждо месо, около 11 милиарда общо, което е повече от е, износа на напитки и тютюн, който е около 7 милиарда. Основни износители са Германия, Франция, Ху, Нидерландия и Ирландия. В следващата таблица виждате, дори ако е, отчетем в целия сектор на е, хранителни и земеделски продукти, е, всички отрасли ще регистрират намаление на износа. Е, Испания, Италия, Белгия са някъде в средата на това намаление. Холандия, Франция, Ирландия, Германия са най-засегнати. Е, най-важно да видите тук е цифрата, е, с която засяга Ирландия около 5%. Това е износ, част от цифрата, която отчита износа към Обединеното кралство много по-засегнати ще бъдат ирландеците от всички други страни по отношение на износа. После, темата за протекции, които, с която ще се сблъска ЕСА 27 след Брекзит. В момента няма тарифи, търговски тарифи между страните членки, но има нетарифни мерки – те не са конкретно насочени към търговията и износа, но могат да имат въздействие и то съвсем немаловажно. Например, изискванията за етикетиране, за географски происход. On, on, on trade, um, compared to what happened on domestic markets. В сравнение с налагащите се в момента изисквания. нетарифните мерки възлизат на около 18% еквивалент на стойността, което означава, че се, се представя съотношението между тарифите и нетарифни мерки. Тук в таблицата виждате е, в един свят след Брексит, ако няма споразумение, протекционистичните мерки ще бъдат засилени. Ще има наложени тарифи от 0 до е, стойностите на СТО до 18%. Нетарифните мерки могат да бъдат и рестриктивни, ако се приемат нови е, регулации в е, Обединеното кралство. През 2000 и 13 се допуска, че нетарифните мерки са около 45% и че тази цифра ще се увеличи. Секторите, които ще бъдат засегнати от най-голямо увеличение от протекционистични мерки са говеждо месо и а, е, въобще месопроизводство и млечния сектор. Там ще има най-големи увеличения. Накрая, ако мога да коментирам настоящата таблица, която виждате, тук има информации за търговските стоености и е, съответните протекционистични мерки. Същата е, разбивка е както в предходния слайд, но тук вече се разбиват данните по отрасли. търговска стойност, умножена по е, протекционистичните тарифи трите засегнати сектора вече тук са засегнати в много по-висока степен. Млечни продукти минават много пред напитките и тютюна. Тези отрасли и съответните износители ще бъдат най-засегнати. Това са Нидерландия и Ирландия. Един прост е, показател е този, е, но е много надежден, защото отчита всички въздействия в е, търговията. Също можем да отчитаме и макровъздействие, а и изместване на производството по този начин. Благодаря. След като разгледахме данните за търговията, in a trade-oriented uh, model, which is Mirage that we Искахме да създадем и един модел за търговия. Използвахме методологията на модела Мираж. Разгледахме сценария да си продължават нещата така, както и до сега, т.е. ако остане Обединеното кралство в ЕСА и Съответно, е, сравнихме с е, е, положение пост-Брексит. Ако се налагат тарифи на Световната търговска организация за най-облагодетелствана страна, а също и ограниченията за, от нетарифни мерки. Няма да коментирам в подробности. Сценария за СТО е ако няма търговско споразумение. Първо, по отношение на търговията, опитахме се да очертаем страните и секторите, в които ще има най-много въздействие. Гордо стигнахме до същото заключение, което представи и Сесилия. Ще има огромно намаление на търговията, средно 62% по-малко износ от ЕС-27 към Обединеното кралство, като в някои сектори ще има по-голямо увеличение от други. Примерно сектора други храни, т.е. обработени, преработени храни, фуражи, а, тестени изделия а също и сектора на бяло месо и е, млечни продукти. За някои отрасли е, търговията практически ще се срути, т.е. ще се намали с повече от 90%. Това са е, бяло месо, червено месо, е, млечни продукти и захарни, захар. Тоест, е, това са най-застрашените сектори, ако няма споразумение с Брекзит. Кои са най-засегнатите е, страни? Най-засегнати по отношение на размер са най-големите износители към Обединеното кралство са Нидерландия, Ирландия и Франция. Но относителното въздействие е различно, защото има страни, които могат да бъдат много силно засегнати от търговията. Ирландия е, ще е, регистрира повече от 70% намаление на износа си към Обединеното кралство, но, има, но и останалите страни, е, плюс Полша, минус Нидерландия и Франция, също ще бъдат засегнати. По-големите ще бъдат малко по-защитени. Франция и Испания всъщност ще бъдат по-защитени. Там намалението ще е 50, около 50%, както и в Швеция. Тези въздействия върху търговията ги виждате в настоящата таблица, кои ще са страните, които ще бъдат най-засегнати, най-големите износители, естествено но ако е, искаме да разгледаме данните в подробности, можем да кажем, че ще има различно въздействие върху търговията. Първо ще има намаление на, е, на дейността в е, сектора на земеделското производство и храни. Има обаче страни, които по-малко са е, изложени на въздействия от намаляване на износа и съответно ще бъдат по-малко засегнати някои страни ще увеличат пък търговията си. Защо? Защото европейския производител ще се възползва от нови протекционистични мерки и ще станат по-конкурентно способни от Обединеното кралство на, а, в пазара на Европейския съюз. Това са а, черните и сините м, барове, които виждате на таблицата, колонките отцветени в черно и синьо. Uh, uh, Но това няма да компенсира uh, загуби. Не може обаче да коментираме единствено търговията, защото тук става дума и за конкурентно способност на световните пазари. Обединеното кралство ще изгуби част от конкурентно способността си, защото те разчитат на потребление от ЕС, докато ние, Европейския съюз, си остава един търговски блок без тарифи и по отношение на износа ще има по-висока конкурентно способност is uh, two countries uh, really stand out in this analysis is... Uh... И накрая Ирландия и Обединеното кралство. Те са изключения, защото е, там ще се намали най-много е, активността в економическия сектор и няма да има съществено увеличение на конкурентоспособността, защото те е, зависят. Е, от внос от Обединеното кралство за вторични продукти, е, които влагат в своите стоки. И тогава вече протекционистичните мерки ще доведат до по-големи загуби при внос от Обединеното кралство в тези страни. В проучването се съдържат още много различни данни, въздействието е различно спрямо отделните страни, отделните сектори. Тук ви показваме картата на най-засегнатите сектори в всяка отделна страна. Примерно е, Тези, които са очертани в червено, са тези, които са най-застрашени. Примерно плодове и зеленчуци в Испания, производство на свинско месо в Нидерландия. Има някои страни, много малко, които всъщност ще имат ползи от Брексит, защото техни продукти ще заместят продукти на Обединеното кралство на пазара в ЕС. Това е, е сектора на говеждото в Франция и производството на пшеница в Италия. В Испания, извинете. Uh, Ето един по-общ поглед за добавената стойност най-засегнатите страни Две групи се очертават. Първата е, е, там се намира само единствено Ирландия. Тя ще бъде най-силно засегната с 16% намаляване на дейността в е, областта на земеделието и храните. Други страни ще бъдат по-малко засегнати. Белгия, Люксембург, Нидерландия – те ще бъдат най-засегнати, но по-малко от Ирландия и Обединеното кралство всъщност остава в зелено, т.е. ако ние наложим тарифи, техните е, производители ще е, имат е, така ефект от протекционистични мерки и вероятно економическата им дейност в земеделието ще се увеличи с около 2%. Ето и агрегатни данни. Е, ако можем да подчертаем само един момент, е, увеличаването на тарифите означава и увеличаване на цените за потребителите. Въздействието върху цените е пренебрежимо малко върху всички страни членки. Надали ще се повишат цените, но за Ирландия това повишение може да е много сериозно. Налагането на подобни тарифни мерки би означавало 5% увеличение на цените на земеделски и хранителни стоки. Съвсем накратко заключение – защото в края на крещата ви представих всички основни моменти. Въздействията е, ще бъдат е, съществени върху Ирландия и, Уби, и Нидерландия. Е, за всички останали ще има някакъв момент на приспособяване. Ирландия и Нидерландия ще бъдат най-засегнати. Благодаря. Dziękujemy. Otwieramy сесję pytań, wypowiedzi. Благодаря много. Е, заповядайте за коментари, господин Агния. Um, Благодаря, господин председател. Това е най-важният въпрос за Брексит, е, отношенията областта на търговията между Великобритания и Европейския съюз, особено що се отнася до сълскостопанската продукция. За това се изисква време, обаче това, няма, това време вече се губи и това е поради факта, че Европейския съюз иска 100 милиарда евро. Това е недопустимо, а също времено в Европейския съюз има много селски стопани в Франция, Холандия, Ирландия, Испания, които искат да се е, работи здравомислящо и да могат да изнасят в Великобритания. Не си давах сметка, че толкова много преработени храни, е, храни и храни за домашни любимци от Франция се изпращат в Великобритания. Затова насръчавам селските стопани, ангажирани е, в производството на съставки за тези храни, да лобират пред своите политици за нормален Брекзит и да забравят настояванията на Барние. Австралийците, например, и Нова Зеландия изпращат е, овче месо към Европейския съюз и не са длъжни да идентифицират електронно отделните животни. Тоест и друг път се случва в Европа да се приемат стоки, при които не се изпълняват всички европейски правила. Благодаря, господин председател. Много важно е да разберем какво ще се случи, е, ако Европейския съюз включи е, договор за търговия с Великобритания. Какви ще са различните сценари? Възможно е да се създаде зона за свободна търговия. Възможно е да има конкретни споразумения. Трябва да се има предвид, че Брекзит поставя под въпрос споразуменията, които вече действат, тъй като е, участието на Великобритания в тези споразумения за свободна търговия съвсем не е пренебрежимо. И всичко това се отразява на свободния обмен на стоки господин Дафман. Е, е да, благодаря за това изследване. Имам два въпроса. Обединеното кралство внася различни различни различни селскостопански продукти, например месо. И то това месо се продава на, обедине, на, на пазара в Обединеното кралство. Вие направихте ли симулации за това какви ще са отношенията с, с други трети страни, с, Меркосур, например, с Канада и други страни? тези тези отношения ще паднат ли, ще спаднат ли също под правилата на СТО? И на следващо място. Е, това, което казахте за секторите, например, бисквити, бисквитите, които се изнасят, а, и други продукти. А, тези продукти ще поскъпнат в Европа. Това означава, че пазарът за тези продукти много ще се ограничи, може би даже ще изчезне. Какви са, какви са перспективите? To... Съвсем ясно е, е, ако трябва да се разчита само на правилата на СТО, положението за Ирландия ще е много зле и се равен, че двама депутати вече казаха днес, че Европейския съюз е съюз на солидарността. Ако е това е така, е, тогава няма какво да се безпокоим. Тогава господин Бърния би взел предвид факта, че Ирландия е най-тежко засегната. Е, от подиума бе направено изказване, че Великобритания трябва да избегне ситуация, в която влушава нещата. Ами отлично, това трябва да е двустранно. Е, знам, че Европейският съюз е доста изнервен спрямо Великобритания и обратното също е важно. И това е нещо като родителите да спорят кой ще получи децата. Говори се за солидарност, обаче нямаше много солидарност, когато има, имаше проблеми с дълговете на банките. Нямаше много солидарност прямо Гърция, когато е, хората в Гърция имаха нужда от такава солидарност. Е, така че се чуди какво ще стане с Ирландия. Е, как ще работим в Митнически съюз при положение, че за да функционира той, трябва и двете страни да работят здравомислещо, а не да се опитват просто да спечелят повече точки и да се надприказват едни други. Благодаря, господин председател. Във връзка с казаното е от мен и по-рано приветствам този доклад, защото той подчертава отново това, което аз казах за въздействието на Брекзит върху ирландските селски стопани. Това ще е много тежък резултатът на Брексит върху селското стопанство в Ирландия ще е много тежък. За съжаление няма яснота и за Северна Ирландия. Аз мисля, че Северна Ирландия още повече ще загуби има решение. Решението е цяла Ирландия и Северна Ирландия и Южната и, и Република Ирландия да останат в митническия съюз. Иначе ще е много трудно. много трудно ще се запази и приложението на санитарните норми за производството на хранителни продукти и митническите споразумения. Така че, ако британското правителство е сериозно в твърденията си, трябва първо да се съгласи Северна Ирландия да остане в митническия съюз. А пък ако Англия, Шотландия и Уелс също останат в митническия съюз, още по-добре за всички но ако решат да, да не го направят, трябва да се съгласят да, да получават внос от Ирландия, без непременно да имат право на внос в Ирландия на своя продукция. Това би било знак на добра воля и действително би показало, че те биха искали да защитят Ирландия. И особено и ще се отрази на економиката и особено на селското стопанство в цяла Ирландия и в Република Ирландия и в Северна Ирландия. Госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Имам няколко въпроса по основните ви заключения, в които твърдите, че някои от е, елементите, които се изнасят, са преминали пълен срив. Кои точно са тези стоки? Преговорите текат в комисията в момента. Ако се стигне до ситуация, в която споразумение няма, как възнамерява Великобритания да запълни празнотата и как да запълни полиците в супермаркетите? по-настоящем е много важно да се гарантира, че е, доставките на хранителни продукти ще са своевременни, тъй като запаси реално няма. Опасявам се, че много граждани ще бъдат силно засегнати, особено тези в моя избирателен район произвеждаме е, говеждо месо, произвеждаме чедър в Ирландия и често го изнасяме за Англия. Този проблем няма да се отрази само на Ирландия. Ще има износ, може би към останата част на Европа, може би на по-низки цени може би също е, на, в други части на света. Правили ли сте някакъв разчет за този въпрос? Как ще се отрази промяната в износа на Ирландия? Другият важен въпрос е, че голяма част от суровините, които се използват в Ирландия, са просто от европейски происход не се разграничава между различните а, суровини. А какво ще стане след Брекзит? Има дори а, крави, които пасат от едната страна на границата в Ирландия, а пък ги доят от другата. Така че за мен Великобритания просто трябва да остане в митническия съюз. Това е единственото решение. Господин Николсън, благодаря господин председател, който и да било, който е запознат с темата, си дава сметка, че ако нещата се влушат и се озовем в ситуация регламентирана само по правилата на СТО, това ще е пълен кошмар. Всички ще загубят от това. Опасявам се, че господин Карти просто а, говори на хората у дома си. А, търговията е доста сложен въпрос. И въпрос, и въпрос, който не може да се разреши е едностранно. И така към господин Карти. 80% от съскостопанската продукция в Северна Ирландия отива пряко към пазара на Великобритания, така че това няма да попадне под правилата на СТО, защото Северна Ирландия е част от Обединеното кралство. Въпросът е че всички ни казват, че трябва да мислим по-напредничаво. А също времено всички говорят за митническия съюз и за единния пазар. Единния пазар и митническия съюз не... Митническия съюз беше създаден за целите на единния пазар. Ако Обединеното кралство напусне, не е ли възможно да има нов митнически съюз между Европейския съюз и Великобритания? Така ще се разрешат много проблеми. Не може да се казва, че митническият съюз няма как да бъде променен. Ако искаме, можем да намерим решенията. Просто трябва да положим съответните усилия. Благодаря, господин председател. Аз исках Великобритания да остане в Европейския съюз, но ще се опитам да намеря поне нещо положително в доста мрачните новини днес. Въпросът е как действа функци... Е, търговията вътре в Европейския съюз и как много стоки пътуват много дълги километри, за да стигнат до крайната си дестинация. Холандия и Ирландия са тясно свързани с Великобритания поради своята географска близост до нея и за това най-много ще пострадат. Страните по-близо до Великобритания повече търгуват с Великобритания. Това съвсем не е изненадващо. Разбира се, гледна точка на Великобритания, ако търгуваме повече с Европ... по-малко с Европейския съюз и повече с останалата част от света след Брекзит, теоретично стран, а, въздействието, а, теоретично може да получим по-ефтини храни, обаче ще има по-голяма дистанция, която ще се изминава, т.е. въздействието върху климата ще е много по-тежко. Трябва да се мисли за това колко отдалече идва храната, трябва да се мисли и за по, това да се е, предпочита консумацията на сезонни храни, а не да се а, е, консумират храни, които на съответните географски ширини в този сезон не могат да бъдат отглеждани. Благодаря много. Сега давам 10 минути за вашите отговори.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 ние използвахме данни, които не бяха толкова прецизни. <clears throat> Има много изследвания, много литература за въздействието върху, Брита... върху Великобритания, върху фермерите. Така че ние стъпихме и върху тези изследвания но не мога да отговоря много на този въпрос. На следващо място въпросът за това какво ще, се направи, какво, ще направи, какво може да се направи, за да се избегне неприятната ситуация. когато няма споразумение. Ние взехме данните при които може да има отношения между Европейския съюз и Великобритания, които да се регулират от СТО. За много сектори има много различна различни правила. Ето, например, една цифра. Сравнението между сценария, за който говорих при вас, т.е. говорих преди малко, сините и черните колонки – Тоест, ако, Евро, ако Обединеното кралство спазва същите правила, както и Европейския съюз. Месото, червеното, бялото, месо и млякото, те ще бъдат, за тях ще има тарифи. За други сектори правилата обаче ще са още по-заострени. On the, on, yes, on and, uh... За хранителните мили Хубавото е, че по-малко стоки ще трябва да се пренасят през канал. Това може би е добре. Добро. Но не зная точно цифрите. Те трябва да се погледнат преди да се правят строги заключения. Не е много ясно, че тази ситуация ще е лоша за околната среда. Сега въпросът за това на къде ще отидат продуктите, ако не отиват в Обединеното кралство. Прави сте, госпожа Магенес, Магенес, че те ще се разпределят на по-ефтини цени в Европа. Това е нещо хубаво за европейските потребители. И и ясно е, че е на агрегирано равнище не само месото, но и други продукти ще бъдат облагодетелствани. Тоест, ще има поевтеняване на производството, на продуктите и от това ще спечелят производи... потребителите. Но от друга страна, поевтиняването няма да е особено значимо. Е, нещата са по-различни за Ирландия. И не бива да се смесват тук с тарифите. There, there were also the question of what are the, the trade agreement with the rest of the world, and this is a very complex question. Сега за отношенията с е, останалата част от света. Това е много труден въпрос, защото се намесват економически и правни аспекти. Uh, Основният отговор е, че има много, неясно, много голяма неяснота какво ще се случи на практика. Доколкото разбирам проблематиката, е, че ще има търговски споразумения за продукти, които са под правомощията, изключителното правомощие на Европейския съюз. То по тези продукти ще има преговори главно. И, и по, за тези продукти ще има яснота. Другите продукти е, за тях няма да има яснота. Ние в доклада си не, не играехме с променливи, т.е. Е, ние смятаме, че Обединеното кралство ще запази тарифите и защитите си за всички страни, включително и Европейския съюз. Т.е. ще има промяна в отношенията към Европейския съюз. Това ще омикоти негативните въздействия до някъде. Както каза Жан, Има симулации и за другите сценарии. Може би трябваше да включим няколко таблици допълнително за нагледяване на другите сценарии. Сега за тарифните квоти. Нямаме данни. Не смятаме, че ще има промени на квотите за тарифни ставки. Um, uh, Сега за стоките, които не се изнасят за Европейския съюз и хранителните мили. Тук трябва да намеся концепцията за гравитацията в търговията. Стоките ще отидат към най-голямата и най-близката страна. Защото това е историята за търкането в търговията. Ако има съсед, който е близо и силен, добре, изнасям за него, но ако имам партньор, който е по-далече и по-силен, ще изнеса въпреки дистанцията към него моето производство, просто заради цената. Така че е, стоките ще отидат част от тях в Европейския съюз и част извън Европейския съюз. Пани Мединес, проши о pół Just, would you answer the question about disruption? Госпожа Макенес, е, добре, за разрушената верига на доставките, за прекъснатата такава, може ли да кажете нещо по този въпрос, който зададох? Веригата на доставките бе осветлена до някъде в изследването, но не директно. По отношение на данните, ние имаме част, която се занимава с отношението между Обединеното кралство и Европейския съюз и връзката, връзката, връзката му с веригата на доставките. При нашия сценарий веригата на доставките е налична, но тя не е експлицитна в този модел. Има други изследвания, където нещата са по-подробно уточнени. Ние може да проследим до някъде откъде идват продуктите за веригата на доставките и как е структурирана тази верига, но нямаме модели за специфичните сектори. Може би в бъдеще ще направим такива подробни модели. Благодаря. Сега променяме темата и сменяме експертите, а именно евентуални споразумения между Европейския съюз и Обединеното кралство институционални въпроси. И така, както казах, ще слушаме господин Алан Матиус. Той ни е познат оратор. Добре дошли. But maybe no. Good morning, everybody, and uh, I have... Добър ден на всички. За мен е голямо удоволствие да представя третия доклад тази сутрин. Опасявам се, че той е доста пространен и подробен. Така че се извинявам за това предварително, но мисля, че по днешната тема е много важно да се вземат предвид подробностите. Първо ще говоря за структурата. Започваме от елемент, който е познат на всички ви. Министър-председателката на Великобритания в изказването си в Ланкастър Хаус – и в всички последващи нейни изявления, свои изявления в парламента, както и в изказването си в Флоренция, заяви, че Великобритания възнамерява да напусне единия пазар, да напусне митническия съюз и че търси амбициозно споразумение за свободна търговия с Европейския съюз, но има определени елементи, които разглежда като ключови, като червени линии при преговорите. От страна на Европейския съюз има определени насоки за преговорите, договорени в рамките на Европейския съвет. Има две резолюции на Европейския парламент и основният аргумент е, че една държава, която не е държава членка и която няма същите задължения, като държавите членки на Европейския съюз, не може да очаква да има същите права. В насоките се говори и за различните етапи на преговорите. И миналия месец имаше Европейски съвет и се стигна до извода, че не е направен достатъчен напредък по въпроси като гражданството, правата на гражданите, финансовите разчети и ирландската граница. И основният сигнал е, че преговарящите от страна на Европейския съюз и съветът трябва да започнат вътрешни преговори по европейската позиция във връзка с търговските отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство. Вземайки предвид всичко това, в изследването си се опитвам да се занимая с три основни елемента. Първо, да се очертаят възможно най-подробно последиците на британската позиция за търговията и начините по които тър... бъдещите търговски отношения могат да облегчат нещата няма да имаме същите отношения с Великобритания, каквито имаме сега, ако Великобритания не е член от Европейския съюз. Това е пределно ясно. Но можем да се опитаме да облегчим някои от последиците. Има различни варианти за това. На второ място, дори да успеем да постигнем съгласие по преговорите по член 50 и ако се постигне някакъв вид добре организирано изтегляне, пак няма да можем да сме изцяло готови през март 2019 година да приложим това споразумение. И така, вече и двете страни си дават сметка и приемат факта, че може да се наложи да се постигне определено споразумение за е, определен преходен период, за да се вземе предвид този факт. Все още не е ясно обаче на практика как ще стане това. На трето място трябва да се има предвид, че ще се сблъскаме или с ситуация, в която има постепенно изтегляне, или с ситуация, в която има неорганизирано изтегляне, ако се разпаднат преговорите, това е възможно. Тогава, както казаха и преждеговорившите оратори, ще има отрицателни последици за селските стопани като цяло и за селските и стопани в някои страни. Те ще са особено тежки. И е, тук трябва да се предприемат мерки. Европейският съюз да е готов по някакъв начин да помогне на тези селски стопани. Това са основните елементи. Сега за въздействията върху търговията. Ако искаме, а, ако се, извинете, ако се случи така, че се премине към така наречения твърд Брекзит. Какво ще се случи? Ами първо ще бъдат наложени мита за търговията между 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство. Митата ще са същите като в общата митническа тарифа. Можете да ги прочетете в Тарик и за някои стоки те са доста високи. За европейските износители на селскостопански продукти към Великобритания все още, разбира се, не е ясно какви ще са нивата на митата които ще се прилагат, когато Великобритания стане трета страна. Великобритания казва, че би желала да приложи максималните тарифи в рамките на СТО, но в момента, в който получи автономност, може и да намалява тези мита по свое желание. И се, и се излагат различни аргументи в Обединеното кралство за, в полза на това едностранно намаляване на митата за внос на стоки от Европейския съюз. Все още не се знае точно как ще се развият нещата. Има различни варианти. Като цяло се предполага, че първоначалните мита обаче ще са тези, ще са най-високите и това ще е доста шоково. Другото, другият проблем е, ще е загубата на трансферите, свързани с преференциална търговия. За какво става дума? Обединеното кралство по-настоящем е член на Европейския съюз и цените на храните в Обединеното кралство се влияят от това, че Европейския съюз прилага едни и същи е, митнически тарифи за всички стоки. Тоест, ако е, се продават европейски стоки в Великобритания, цената на тези стоки е малко по-висока, отколкото ако биха се продавали другаде е, в света. Има два различни варианта да се разреши този проблем. Е, единият начин е Великобритания е, да реши да намали прилаганите към европейските стоки и мита и това ще се отрази пряко на търговията между Европейския съюз и Великобритания. Същевременно обаче Обединеното кралство може да стане по-малко привлекателен пазар, ако свали едностранните си митнически тарифи под настоящите нива. Тоест, това е още един начин, по който ще се повлия отрицателно на привлекателността на пазара на Обединеното кралство. Друг вариант в контекста на Хард Брексит да има а, високи митнически ставки, но да се подпишат търговски споразумения с а, други конкурентни износители, като Австралия, Канада, Съединените щати и прочие, за, и, и така ще се отрази, е, което ще се отрази на цените в е, Обединеното кралство. Това е което искам да кажа за трансферите в областта на преферентната търговия. Разбира се, има реформи в общата сълско-стопанска политика. Цените на пазара се увеличиха в последно време но за някои продукти като птичето месо може да има сериозен трансфер. След това ще има разходи за обработка на митнически процедури. Е, това може да се опрести и до някъде с някои споразумения, но дори на границите, където има възможно най-облегчени такива споразумения между Германия и Франция или между Швеция и Норвегия, пак има об... митническа обработка. А, сигурност, проверка на документацията, проверка на а, самоличността а, и за хранителните продукти може да има и допълнителни а, мерки за гарантиране на спазване на нормативната уредба за хранителните продукти. Хранителни продукти от неживотински происход не изискват предварителна сертификация, за да може да има внос през определени гранично-пропускателни пунктове. Но за такива продукти от животински происход Европейският съюз има много строги правила. Могат да се внасят такива продукции само през определени гранично-пропусквателни пунктове, пунктове, където има лаборатории, където е, се разполага с определени места за съхранение на студено, за да се е, работи по тези продукти, месо е, и е, жив... млечни продукти. 20% е въздействието за местните продукти 50 за е, млякото и е, е, за млечните продукти и птичето месо в 50% от случаите се изисква задължителна проверка. Тоест, половината от камионите трябва да бъдат отворени и проверени физически. Това доста ще се отрази на, на, на търговията. Нещо допълнително, което изглежда не винаги се а, а, вижда като достатъчно важно, а е такова, а, разходите за транспорт. По-настоящем се работи с разрешително да се превозват стоки в рамките на целия Европейски съюз. Тоест един камион може да се придвижи навсякъде. Но ако Великобритания напусне без споразумение за международния пътен транспорт, ще се стигне отново до ситуация, която, ситуацията, с която се сблъскват турските е, превозвачи, които е, пренасят продукция към Европейския съюз, те работят по схеми на двустранни национални квоти, т.е. С всяка една отделна държава членка трябва да договорят правата да се внасят определен брой а, и количество стоки годишно, нещо, което би довело до допълнителни а, усилия за обработка и организация. След това и накрая ирландската граница. Много важен въпрос. Ирландия действително ще е страната, която най-тежко ще бъде засегната от излизането на Великобритания от Европейския съюз. Има два въпроса тук. Първо търговията на остров Ирландия между Северна Ирландия и Република Ирландия. Много ам, живи животни се прехвърлят, изпращат се а, живи свине на север за клане внася се мляко от север на юг и така нататък. А, така че въпросът, а, какво, въпросът тук е какво ще стане а, с регулаторните норми, а, които регламентират придвижването на този тип продукция. И ще е доста трудно да се осъществи нещо, което вече поето като ангажимент и от е, Обединеното кралство и от Европейския съюз да направи всичко възможно да не се е, върнем до ситуация, в която границата в Ирландия е, е затворена. След това. А, Е, търговията на е, Ирландия с Европейския съюз. 10 часа е, от Дъблин до Зебрюге по северния маршрут. Ако се мине по южния маршрут покрай Франция, още по-скъпо, три пъти по-скъпо. Тоест, най-добрият вариант е да се премине през нали, през неевропейска държава. Великобритания се е включила в споразумението ТИР, което позволява запечатани камиони да се придвижват през границите. Обаче документът за тази цел – е доста сложен. 670 страници е той. Така че това означава, че ще има допълнителни разходи отново. Разбира се, има начин да се избегнат някои от тези разходи и на слайда, който виждате сега, съм обобщил няколко такива възможности. Първо, може да има споразумени, митническо споразумение. Това е много, би било много полезно. Ще се улесни търговията чрез обмен на електронна е, документация с преауторизирани търговци, предварително авторизирани търговци, но това няма да премахне изискването за промер... проверките на стоките, преминаващи границата. Нещо, което, както казах, е факт при всички, дори най-отворените граници, като тези между Швеция и Норвегия. Има и допълнително изискване, което ако се подпише допълнителен втори вариант, свободно споразумение за свободна търговия. Но споразуменията за свободна търговия, подписани от Европейския съюз, например това с Канада, т.е. 100 страници, правата Правилата за происхода обаче са 900 страници, така че въпросите за правилата за происход са изключително сложни и е много трудно да се вземе решението за това дали даден продукт, който се изнася от определена страна, реално, действително произхожда от тази страна. Другият важен, другият вариант е да, е, въпрос е, е, свързан с регулаторното сътрудничество. Има различни варианти. В ТТИП, например, се говореше за обмен на информация между регулаторните органи. Тоест регулаторните органи в едната страна да изпращат в другите страни е, информация за това, е, че се прилагат от еди кога си нови правила в еди кога си област. Обменът на информация е минималният вариант. Може да има по-засилен вариант – взаимно признаване. Това не е единния пазар. Взаимното признаване е признаване на авторизиращите органи в трета страна, е, е, като способни да сертифицират продукти, които се изнасят от тази страна, като продукти, спазващи конкретни нормативни изисквания на Европейския съюз. Това го правим непрекъснато с продукти от животински происход. Сертифицират се органи в Бразилия и други трети страни, например. И а, ако се установи, а, че, се, че работят коректно, техните сертификати се приемат. Това улеснява търговията, но не означава, че двете страни имат едни и същи е, нормативни изисквания за съответните стоки. Е, месото, което се отнася, изнася от Бразилия за Европейския съюз, е, отговаря на различни изисквания от тези, които се прилагат в самата Бразилия. по, следващият вариант е хармонизация имаме споразумение за хармонизация при търговията на промишлени продукти с Украина, например. Когато има хармонизация, се работи на принципа на регулаторна еквивалентност. Ситуацията е, че двете страни се договарят нормативните уредби и начина по който те се прилагат да а, следва да постигат едни и същи цели за безопасност на храните, дори конкретните мерки да се различават по един или друг начин. Такива споразумения за регулаторна еквивалентност, за нормативна еквивалентност са договорени в рамките на европейската, европейското, европейското економическо пространство е, с Швейцария, например, и е, освен това с Нова Зеландия. Е, наскоро това споразумение беше е, подновено и за голяма част от продуктите от животински происход признаваме, че в Нова Зеландия се прилагат мерки, постигащи еквивалентни резултати. Но въпреки това има проверки на границите и определени проверки, въпреки за, за приложението на нормативната уредба много по-малко, отколкото от други страни. Председателят ме предупреждава, че времето ми за изказване изтича. Добре, въпросът за преходния период. Основният въпрос е липсата на подготвеност на митническите органи, липсата на, на опит у предприятията, множество малки и средни предприятия за първи път ще трябва да се сблъскват с подобни изисквания. И, и това, че може да не сме готови с всичко до началото на 2019. Три варианта. Първо, Великобритания да остане членка на Европейския съюз, докато продължават преговорите и докато не се приключат те. Това може да стане или чрез договаряне с разумение за оттегляне преди март 2019 година с определене на дата за конкретно изтегляне в някакъв момент в бъдещето. Е, ще има проблеми обаче и от европейска страна, защото ще продължаваме да имаме този доста особен по статут е, член на Европейския съюз, включително и когато се вземат решенията за следващата многогодишна финансова рамка. Друг вариант е Европейският съюз и е, Великобритания единодушно да се договорят да продължат а, търговията така както е. Друг вариант. Великобритания напуска през март 2019 година, както заяви, че иска. Обаче намира някакъв начин приложимото право на Европейския съюз да продължи да се прилага в Великобритания за определен преходен период. Как точно ще стане това, могат да кажат само юристите. Някои казват, може е, Обединеното кралство да се присъедини към Европейската економическа зона, обаче аз вече очертах какви са проблемите с това. Освен това, трябва да се има предвид, че Европейската економическа зона сама по себе си не дава право за членство в Митническия съюз. Т.е. трябва да се договори и членство в Митническия съюз и е, ще трябва да се работи и по двустранни споразумения за търговия. Така че и с тази опция има варианти. И въобще, като се има предвид, това е въпросът, като се има предвид, че процесът на преговорите продължава да е доста сложен – може ли да се очаква заедно с преговорите да се постигне е, някакъв напредък по преговори за преходни е, периоди? И за тази парламентарна комисия по селско стопанство е важно да се е, знае дали ще може да се търгови, търгуват селскостопански продукти с Великобритания по време на преходния период и как ще стане това. И Великобритания ще е, остане ли членка на общата сълскостопанска политика или ще има някакъв собствен вариант на тази политика? И ако най-лошото остане, мисля, че последиците за селските стопани ще бъдат много тежки. Голяма част от износа, който отива към Обединеното кралство, ще бъде пренасечен към, пренасочен към други страни в Европейския съюз и ще бъде ам, продаван на по-низки цени. И последните глави на моето проучване работят по въпросите за това как могат да се управляват различни типове кризи в селското стопанство. Знаете, че вече имаше доста тежки такива кризи. След руското ембарго, кризата в млекопроизводството също. И се обсъждат различни варианти на кризи и възможности за подготвеност за справяне с кризисни ситуации. И трябва да се има предвид, че това няма да е временна промяна тя не е циклична по своето естество. Промяната ще е структурна и селските стопани трябва да променят начина си на работа. Затова, ако искаме да разберем какво трябва да е това пренасочване, трябва по-добре да се използват финансовите инструменти и да се подобри достъпа до трети страни. Благодаря, господин председател. Благодаря. Надявах се по-кратичко да се изкажете, вие дори си просрочихте времето. Господин Декастро има думата. Един професор ще ви зададе въпроси на, е, задава въпроси на друг професор. Благодаря на господин Матиус и на всички експерти, които ни представиха толкова интересни проучвания. С времето откриваме все повече последици от Брексит и все повече си даваме сметка колко трагични могат да бъдат тези последици, както върху гражданите на Обединеното кралство, така и върху много европейски граждани. Особено в страните, които ще бъдат най-засегнати, както бе показано тук. 7% от износа на Европейския съюз се отива в Обединеното кралство, а 46% от, техни, процента от техния износ идва в ЕС, Тоест, въздействието ще е неоспоримо, независимо от политическата воля. Много от е, въпросите, които бяха зададени тук, е, бяха от политическо естество и не знам доколко могат да бъдат е, да намерят отговор от нашите експерти. Вие говорихте за последици. Обеденото кралство ще трябва да предоговори всички международни споразумения, които ЕСА има в момента и в тези преговори ще се променят и стандартните изисквания за качество, за хуманно отношение към животните и така нататък. Не е лесно всичко това да се постигне незабавно, затова е малко провокативен въпрос към колегата Матиус. Може ли Обединеното кралство да се окаже изходна точка в бъдеще за продукти, които в момента не могат да влязат в Европейския съюз поради всички стандарти за качество, които застъпваме в нашите международни споразумения. Това може ли да се окаже и заплаха? Госпожа Агилера. Благодаря. Ще се опитам съвсем накратко да, отговор... да говоря. W takim razie pan poseł Лейтер. Ще взема думата след малко. Всъщност, е, господин е, Агня. Благодаря много за така представените данни. Трябва да имаме много положителен е, подход. Представят се два модела. Един е лесен и изчистен и модела на партньорство. Като че ли Обединеното кралство не е наясно обаче как да влязат в партньорство, макар че подобно споразумение съществува с остров Ман. Друг интересен момент не споменахме днес. Обединеното кралство сега ще си получава вносни мита от трети е, е, страни, е, но ние не дискутираме финансовите последици от това. Е, много е, добре беше поставен въпроса за разходите и плащането на сметките. В момента, примерно, аз когато минавам през граници, има граници, където просто една камера запечатва само номера на колата ми. Вероятно, подобна технология може да се използва на границите в момента. Може също да се търсят споразумения за продължаване на настоящия режим под различни варианти. Както казаше баща ми, няма нищо по-постоянно от временното. Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, il faut toujours être vigilant de, de la. Pardon, il faut toujours être vigilant de la transition qui dure. Благодаря. Да, винаги трябва да се пазим от е, постоянното временно. Но е, никак не ни е, успокояват тези неща, защото в края на кращата трябва да се стигне до някакво решение, защото е, тук си има и финансова рамка, която в един момент ще изтече. Как е, може сега да решим е, да за следващата финансова рамка по един удачен начин при всички съображения, които изложихте? И именно е, временността на положението не създава възможности за вземане на устойчиви решения, да речем в рамките на е, е, близкото бъдеще, 10 години, да не говорим за средното и, бъд... и далечното бъдеще. Avec une, comment dire, une, un arrière mi-parcours, mais, mais en l'état c'est impossible. В този момент има 100 възможности Обединеното кралство иска да остане изолирано, ама как всъщност можем да речем да, да смесиме двата режима? Как да търсиме продължението на Европа след 10, след 15, след 20 години след Брексит? Мисля, че това също трябва да обсъдим. Yet again, I just want to thank Alan, Alan Matthews for uh, an excellent... Благодаря, това е господин Фланаган, на професор Матюс за отличното му представяне. Един час бих ви слушал, защото много полезни неща казвате. Сега, ако трябва да отговаряме на пазара, къде ще отиде нашето сирене, ако не може да отиде в Обединеното кралство, аз лично съм лут на тема чедър и моето семейство се опита да пробие с пазар в Европейския съюз и никак не е лесно. Защо? Защото тук не се яде чедър, нито във Франция се яде чедър, тогава къде ще се отървеме от нашето сирене, да не говориме, ако почнем да произвеждаме бри или не знам си какво. Май, че твърде политически са въпросите, но все пак ние е, се разчитаме на солидарността. И благодаря на депутатите от Обединеното кралство и Република Ирландия, че са тук. Но а, така солидарността силно ще се разреди, ако ние бъдем изключени. Ние имаме нужда от тази солидарност, а къде е тя от другите страни? Много забележително, че а, настоящото изслушване в нашата комисия – е най-значимото по темата Брекзит и е, няма депутати, примерно дори депутати от Нидерландия, за да чуят какви са проблемите и да отидат да говорят с техните правителства, да кажат Ирландия ще има е, сериозни проблеми. Как ще стане това, като ги няма депутатите? Благодаря в такъв смисъл на всички, които са тук. Но къде са, къде са хората, които искат да ни помагат? Thank you, Chair. Just one question, uh, Professor Matthews. You... Благодаря. Госпожа Магинес, говорите за структурни промени. Как какво според вас в европейското замеделие ще се промени структурно след Брексит? Господин Каненбах. Благодаря. Аз подкрепям колегата Фланаган. Има ли шанс да се представят тези изследвания в Комисията по бюджета? Дискусията тук е много важна. Този материал, който се представя, е много важен и е хубаво и колегите в Комисията по бюджетен контрол да се запознаят с резултатите от изследванията. Е Председателя на Комисията за бюджети е заместник член на нашата комисия. Той винаги е на наша страна така че ние можем да поискаме от него да продължим с темата. Професор Матиус, имате 6 минути, е, които се надявам, е, че евентуално нашите е, преводачи ще ви дадат и още малко. Надявам се да мога да ви отговоря и по-бързо. Четири основни теми. Може ли през задната врата на Обеденото кралство и споразумението за свободна търговия да влизат стоки с различно качество, много развити, зависи от контекста. Ако Обединеното кралство в преходния период остане част от е, е, Митническия съюз и се съгласи да прилага европейското законодателство, не трябва да се безпокоим. Ако обаче това не се случи, е, едно нещо, за което е типично за хранителните стоки в Европа е, че има много стройна система за проследяемост защото се следи не само откъде идват а, а, при вноса, но къде са били преработени или отгледани съответните суровини. Значи, ако има внесени пилета в Обединеното кралство, по силата на свободно търговско споразумение за свободна търговия, внесени от щатите, те могат да се появят в други, в други европейски страни. Та проблема с системата за правосъдиемостта е именно как ще се реши такива моменти. Имаше и няколко коментара, не толкова въпроса. Отличните е, изследване по последиците за бюджета, мисля, че бюджета отчита промените в приходите от страна на събираемите данъци и митнически тарифи, които не влизат в, които няма да влизат в обедения в ЕСА. Мисля, че изследването ги вземаше предвид. Въпрос много интересен за връзките между преходния период и е, преговорите за ОСП в е, многогодишната финансова рамка. Вече виждаме, че сроковете започнаха да бъдат пропускани. Вероятно, чак май до година ще се договори, макар че трябваше да е тази година. Ще видиме дали ще има малко повече яснота по финансовите въпроси тогава, за да може да се обсъдят нещата по същество. Но много страни няма да са готови да работят, да, да започнат с тази дискусия. Така че съгласна съм, че а, положението е много-много неясно. Господин Фланаган зададе въпрос за сирането чедър. Да, потенциално това ще е сериозен проблем, проблем за млекопроизводителните в Ирландия, защото този продукт не се консумира на, в континента също други въпроси по изследването в вестниците. Например, се задават въпроси за общ подход между ЕСА и Обединеното кралство в е, Световната търговска организация за споделени тарифи към трети страни. Разделянето на квотите е, на трети страни не отчита а, огромните потоци на вътрешно ЕС търговия. Тоест, да речеме, вноса на агнешко от Обединеното кралство в Европейския съюз или износа на Ирландия към Обединеното кралство. Ако има търговско споразумение, естествено Ирландия ще може да си изнася сиренето в Обединеното кралство с допълнителни разходи, но без тарифи. А ако пък има тарифи, в рамките на СТО, там вече е много важно да се спазват техните е, разписания за договаряне. Въпросът за структурните промени – два варианта. Първо структурни промени по отношение на пазара. Ирландските износители, ако се наложат допълнителни бариери при износа, ще имат нужда от система да се обърнат към други страни от ЕСА, но евентуално извън Европейския съюз. Знам, че правителството отделя допълнително финансиране за маркетинг на селско-стопански продукти. После, структурни е, промени по отношение на производството. Там ще бъде засегнат най-много сектора на говеждото и ще има нужда от подкрепа. dziękujemy. Zmieściliśmy się w czasie. Е, да, благодаря, спазихте времето. Благодаря на нашите експерти. Е, бяха много интересни презентациите. Мисля, че ще може на по-късен етап отново да разгледаме тези материали. Това е само една от многото дискусии, които ще провеждаме и в бъдеще по, тази, по този въпрос, тъй като много неща са все още неясни. Така че не казвам довеждане, казвам че за сега прекъсваме тази дискусия с намерението да я продължим по-нататък. При преговорите много често има разногласия, но трябва да се съобразяваме с различни позиции, трябва да се търсят компромиси. Не става дума за някой да загуби, за да спечели друг. Трябва да има честно споразумение за двете страни. Трудно е, но трябва да се работи точно за, тази, за постигането на тази цел. Благодаря ви. Ще се видим отново в Страсбург на 13 ноември в 7 часа и на 21 ноември сутринта и вечерта на 23 ноември, след обяд и на 29 ноември вечерта в 7 часа. Тогава комисар Хоган ще представи съобщение от Европейската комисия. Ще се видим и през декември в този състав. Благодаря ви. Благодаря на колегите, които останаха до края на изслушването. Благодаря на експертите. Значи нашим тумачам